Uh, dear colleagues, good afternoon. Добър ден, уважаеми колеги. Welcome to the continued meeting of Добре дошли на заседанието на Комисията по правни въпроси. Продължаваме с точка 11 семинар за директивата за авторското право, укрепване на позицията на издателите на публикации в пресата и авторите и артистите изпълнители. Бих искал да ви приветствам с добре дошли на днешния семинар, организиран от отдел С на този семинар ще разгледаме директивата за авторското право. Тя в момента е обект на дискусия в нашата комисия. Ще отделим внимание на два елемента. Предложението за създаване на ново право за издателите на публикации в пресата, както и аспектите свързани с справедливото възнаграждение на авторите и издателите. Ще имаме възможност да чуем различни гледни точки на четирима представители на академичните среди. Професор Лайонел Бентли от университета в Кембридж, професор Мартин Кречмър от университета в Глазгоу, професор доктор Томас Хопнер от Техническия университет в Вилдау, Берлин и професор Кристоф Карон от университета в Париж Кретей. Нашите гости ще направят своите презентации, след което ще отговарят на въпроси на членовете на парламента. Целта на днешния семинар е да даде възможност за задълбочена дискусия с представители на академичните среди по техническите въпроси. Без да се бави излишно, бих искал да поканя нашите гости да вземат думата. Ще дам най-напред думата на професор Лайанел Бентли, на професор Мартин Кречмър. Всеки от вас разполага с по 10 минути. Общо имате 20 минути. Разберете се измер... помежду ви как ще действате. Благодаря ви. Аз съм Лайанел Бентли и ще направя презентация във връзка с правата на издателите. Ще ви опиша някои от критиките, на които те са обект, а професор Кречмър ще ви представи емпиричната част на нашето проучване във връзка с прекурсорите на тези предлагани права в Германия и Испания след което ще ви представя накратко разпоредбите, свързани с възнаграждението на авторите. Някъде около 15 минути ще отделим на правата на издателите и 5 минути за възнагражденията им. Разбира се, с удоволствие ще отговорим на вашите въпроси в последствие. И така. Едва мога да видя какво пише на PowerPoint презентацията ми, но както и да е, нека да ви напомня. Комисията през септември 2016 година направи предложение за директива. Тя бе разгледана от различните парламентарни комисии на първо четене в Европейския парламент и в момента се изготвят доклади от комисията по въпросите на от парламентарната комисия по въпросите на вътрешния пазар, ИТРЕ и комисията по култура. В юри директивата ще се гледа някъде през януари. Текста преминава по традиционната процедура в съвета в компромисното предложение на естонското председателство, което бе публикувано в края на август, се съдържат различни предложения за компромисни изменения. Да се спрем на правата на издателите в пресата. Комисията Юри ни помоли да прегледаме накратко различните критики, които се отправят към издателите на публикациите в пресата поискахте емпирични доказателства за актуалното положение в Германия и Испания. Правата са разписани в член 11 на предложението. Там Европейската комисия твърди, че преследва две цели. Първо, да има устойчива преса. Мисля, че всеки един в днешния свободен свят ще признае, че това е основна цел. И на второ място да се улесни възможността за издателите да а, сключват договори и да се засилят правата им. В Германия издателите на вестници имат изключителни права върху около 20 000 издателя в Германия и сключва за тях договор. Отговора на Европейската комисия на засечените проблеми може да бъде открит в член 2, където се дава определение на издатели на публикации в пресата. Всички сме на различно мнение относно това, което трябва да се обхване от понятието права на издателите. Издателите имат възможност да предоставят информацията на обществеността, като в предложението на комисията този път се говори за възпроизвеждане и предоставяне на тази информация в цифров вариант. Има някои изключения, които се предвиждат в член 5 на директивата от 2001 година, номер 29. Там се предвиждат някои изключения за авторското право и сродните права. Всъщност, въпросът е каква цел се преследва с това право което ни води на два въпроса. Дали това са права, които имат за цел да променят същността на издателите или пък целта е да се е, създаде право, което да даде на издателите същите права като на авторите. Някои смятат, че ако правото не се различава по същество, то тогава е трудно да се определи е, какво точно целим при издателите на публикации в пресата. Така че, ако целта на комисията да има устойчива преса, то тогава възниква въпросът как ще стане възможно това на практика. Ако пък кажем, издателите на публикации в преса трябва да имат същите права, като тези права, от които се ползват всички ползватели на информационното общество, то тогава ще трябва да се предвидят някои изключения. Възниква въпросът дали тези права са различни по обхват. Много от експертите смятат, че съществува опасност, други пък го наричат предимство, правата да бъдат с различен обхват – да се нарушат авторските права в случай, че се споделя само част от произведението. Има нарушение на авторското право, ако в дадена статия се цитира е, част от оригинала. На издателите в пресата се дава право сродно право, което не подлежи на изискването за оригиналност. Това право може да обхване и по-малки части от дадено произведение, така както това се прилага по смисъла на традиционното авторско право. Това се а, прилага към кратките откази и а, връзките. Например, ако се цитира заглавие на дадена публикация. Ако това се смята за отказ, то тогава и връзките и препратките също трябва да бъдат смятани като такива. Ако това е ефекта и ако едно голямо ако. Ако това е целта на предложението да се разшири обхвата по този начин, то тогава а, се създават много трудности, защото а, за някои съвсем не е ясно какви ще бъдат критериите за това да се установи дали има нарушение. На следващо място това ще има последствия върху свободата на изразяването. Т.е. ако хората нямат възможност да използват малки цитати, още повече, ако а, статията е по-обширна и обхваща а, повече теми. Ако това е идеята, възникват сериозни проблеми. На следващо място. Ако възнамеряваме да променим същността, то тогава опита, който почерпихме от Германия и Испания, нещо за което ще говори Мартин след малко, то това означава, че промяната на правата няма да има търсения ефект. Альтернативата е това предложение просто да даде права на издателите, които да бъдат еквивалентни на правата на авторите. В този случай това означава, че това е предложение, което дава права, но ефекта от него не е да се разшири съдържанието, обхвата на това право. Академичните среди критикуват тази идея, защото смятат, че целта може да се постигне по-лесно, без да се дават такива права на издателите. Има по-малко интрузивен подход, може да се създаде презумпция за собственост, презумпция за представителство, която да позволи на издателите в пресата да упражняват правата, които имат в рамките на своята публикация. Това са критиките от академичните среди. В много парламентарни а, комисии се обсъжда въпроса, като някои парламентарни комисии са скептични по отношение на това предложение. Други пък искат а, обхвата му да бъде разширен. Има подобно разделение в работната група на съвета. Работната група на съвета има две опции. Едната е да се премахне потенциала за контрол върху кратките а, откъси а другата альтернатива е да се използва презумпцията за собственост, която се предлага в проекта доклада на Юри. Сега ще дам думата на Мартин, за да обясни той какво се случва в Германия и в Испания. Благодаря. Аз съм Мартин Кречмър и в рамките на проучването отговарях за емпиричната част за Германия и Испания. Както знаем, в Германия тези права съществуват от 2013 година, а в Испания от 2015 година. Съответно, разполагаме с опит от по няколко години за това, което може за последствията от това право върху пазара. Основната цел на предложението за създаването на това ново право е да се даде възможност на агрегаторите, търсачките и социалните медии да имат лиценз за използване на съдържание. Та, целта е да има лицензии, които да се отнасят както за платформите, така и за пресата. Първо трябваше да проверим какъв тип лицензи се издаваха и за тази цел работихме в сътрудничество с компетентните органи в двете държави, в Испания и в Германия. Така разгледахме основните седем издателства в двете държави. Журналистите трябваше да се справят с последствията от това ново право. И основните седем издателства трябваше да могат да се възползват от тази нова възможност. So, if we look, the, the, the, the writing is very small, it's for your record in, in, in many ways. So Опитвам се да ви разкажа това, което пише на слайдовете, не да ги изчитам. Около 200 цифрови публикации, сайтове има в Германия. И откакто на 1 август 2013 година влезе в сила това а, право, бяха м, сключени 5 лиценза. като общият доход от това а, допълнително право е на стойност 714-540 хиляди евро. Меди... Доходите на а, основното издателство Медия в момента се инвестира повторно в а, а, течащия съдебен процес срещу Google. Сходна е ситуацията и в Испания. Правната ситуация в Испания трудно може да бъде описана. Всъщност това не е ново право, а промяна на изключението е, за цитати от разпоредбата за колективни лицензи. Така че това не е ново право, а начин е, за заплащане за използването на незначителен отказ по смисъл на разпоредбата за изключение за цитати. Тук не говорим за изключителното право, което се предвижда на европейско равнище, но все пак има един правно обвързващ елемент, задължителен елемент, който не съществува в немската правна уредба. От две години и половина съществува това право в Испания. През първите две години нямаше никакви лицензии, но се водех тази, в началото на тази година започнаха да се водят преговори. Цената е 5 цента на ефективен потребител. Um, a news aggregator has to pay by the number of users of their site. Uh, таксата, която трябва да се заплати, зависи от броя на потребителите на интернет сайта. Много това бе потвърдено от изпълнителния директор на МНАМЕ, който заяви, че общата такса за лиценза е била около 2,4 милиона евро. So there are further details about the licensing situations in, on, on the slides. Um, one important aspect is that there's one license now concluded. In... Има един важен лиценз, сключен в Испания с Шпрингер Груп. Това е лиценз между Springer Group Само, че не успяхме да установим цената на лиценз. Преминавам нататък. И ще се опитам да бъда кратък какво стана ясно в интервюто. Интервюто с основните издатели, тези, които се съгласиха на интервю, защото не всички го направиха, бяха полезни и това са основните заключения, до които стигнахме. Пазара на пресата е динамичен пазар. Всички знаем от оценката на въздействието на Европейската комисия, че доходите на пресиздателствата намаляват. Има драматични изменения по отношение на рекламата, която преминава от писмената печатната преса към цифровите платформи. The Guardian може да служи за модел в това отношение. Политико Доста сложна е картинката. Някои издателства се справят добре, други не. Шпингел Груп в предишния си годишен доклад заяви, че има около 3,3 милиарда евро, като с 7% са се увеличили приходите от цифровата преса. Така че това е добра новина. Издателите ни казаха, че потребителите действат различно и че във всеки един момент може да се очаква тотална промяна. Доходите от цифровите издания са капка в морето. Но пък ако в крайна сметка лиценза може да бъде оценен на 20 милиона годишно, то тогава има поле за развитие. Третото заключение, до което стигнахме, беше да видим какво се крие зад линка. Линка работи, ако знаете към какво ви води. Самият линк изпълнява функцията. Ако се прави изключение за по-малкия шрифт, това означава, че до 7 думи могат да попаднат в изключението. Това означава, че може текст от 10 думи, линк от 10 думи, може да бъде прият по смисъла на немското законодателство. The Четвъртото заключение, до което стигнахме от интервюто с тези издатели, е, че новото право се смята за заплаха за новаторството. В Испания това е очевидно заради задължителния характер. Агрегаторите не могат да правят връзка с публикации, не могат да правят такава връзка с публикации, ако не направят съответното заплащане. Ако искате да направите връзка с някаква публикация, не може да го направите без да заплатите съответната сума. Google и Facebook са голяма конкуренция в това отношение. Много трудно е в Европа да възникнат наши платформи заради конкуренцията – с Google и Facebook. В Испания El País сключи договор с Facebook и се стигна до прехвърляне на голяма сума пари. This is our example. So the shift in advertising revenue from press to platforms has not всичко това няма нищо общо с авторското право. Прехвърлянето на средства от а, печатната преса към цифровите платформи. Това просто е резултат от цифровизацията. На следващо място от опита в Испания и Германия стана ясно, че економиката и обществото не изличат голяма полза от въвеждането на това ново право. Не казвам, че това ново право е провал, просто, че няма доказателства за ползи за тях. В Германия издателите не искат подобно право. Лобитата се доминират от шепа големи издатели. Това не са големите е, журналисти, които действат онлайн. Те искат е, да се свързват по-творчески. На следващо място, преди Трябва да видим дали тези две права могат да работят на равнище ЕС. Но за това трябва да видим дали ще дадат необходимия резултат в Германия и Испания. Благодаря. Мога само да кажа няколко думи за договорните разпоредби. Има три възможни договорни варианта, които виждате на слайда. Една Единият предвижда механизъм за прозрачност, вторият е механизъм, позволяващ приспособяване и третият дава възможност на държавите членки да прилагат механизми за, добро, за альтернативно решаване на споровете на доброволни начала. Основната характеристика на тези три възможности, е, че те не са достатъчно амбициозни предвид набора от мерки за защита който е на разположение в много държави членки. Така че според мен няма да е след в дългосрочен план да се обмислят някои по-амбициозни мерки от тези, които се предлагат към момента. При все това, предвид колко са сложни законодателните рамки в отделните държави членки, като например правата на справедливо възнаграждение, не смятаме, че е добра идея да се прави подобна, раз... подобна промяна на това равнище, без да сме наясно как точно се функционира тя на практика. Thank you very much. Uh, then uh, I would now like to give the floor. Благодаря ви. А сега давам думата на професор Томас Хъпнер, който ще ни представя своето предложение по темата. Спорта с 10 минути. Благодаря ви. Първо, държа да отбележа, че не съм напълно безпри... безпристрастна, защото в миналото представях издатели е, в областта на пресата, но не в областта на авторското право. Защо го казвам и защо въпреки това бях поканен за участие в това изслушване? Смятам, че това се дължи на факта, че авторите на това получване също не са безпристрастни, но те не разкриха тази информация. Защо? Защото тези двама автори бяха сред първите, които официално критикуваха а, правото на издателите в пресата още през 2016 година. Ние започнахме кампания в Обединеното кралство за спиране на това предложение. И те също се противопоставяха на предложение от самото начало. Така че, когато им беше поверена задачата да преразгледат критиките, те всъщност трябваше собствените си критики да представят, което само по себе си е доста интересно. Друга причина, поради която аз бях поканена, вероятно е, че от 2005 година насам Google е финансирал нас над 300 300 научни публикации, повече от тях, които не бяха повестени, а един от авторите на проучването е сред неоповестените автори на проучването, поръчени от Google. Освен това, първите становища на двамата автори се основаваха на погрешна предпоставка, която си остава такава и до днес. Беше ясно самото начало, че те изхождат от презумцията, че правата на издателите на практика са, при... Е, са идентични на авторските права на авторите и по тази причина, което е логично, издат, а, правото на издателите няма никого да не вредят, защото те всъщност са същото като авторското право. Но въпросът е защо изобщо се стига до тази презумпция за собственост. И смятам, че няма никаква случайност, че резултатите от тяхното проучване са такива, каквито са. Спя се не твърдя, че представители на академични страни не могат да променят позицията си от предишни свои е, публикации и не могат да чуят противоположни мнения, но като прочетох тяхното проучване, оставя впечатление, че това не е бил случая с тях. И ще ви покажа, ще ви няколко примера за едностречивостта на това проучване. Няма нито един анализ от економическа гледна точка, свързана с връзката между агрегаторите и издателите на вестници. Дори се твърди, че издателите на вестници се възползват от агрегаторите и че всъщност няма никаква пряка връзка между техните приходи и приходите на платформите. Също така няма никакви те, те не дебрат никакви емпирически доказателства. Това, което те наричат емпирична част от получването всъщност, се състои от 8 интервюта с 9 анкетирани. При положение, че над 200 компании се предоставят от колективни асоциации, но те с кого са разговаряли авторите с главните редактори. Главните редактори обаче не са директори на дружествата. Те са журналисти, а журналистите не настояват за тези права, защото те гледат от друга гледна точка. Всъщност те се възползват непряко, но не те настояват за въвеждането на тези права. Всъщност, забелязвате, че в а пък от Дружеството за колективни права от Германия, което ясно заяви, че подкрепя тази идея и според тях тя ще проработи, не бяха изобщо цитирани в това, в това получено, т.е. тях част дисто и просто ги игнорираха. Също така не се оповести фактът, че е, критиките, за които се твърди, че представя проучването, всъщност са критиките на самите автори на това проучване и че другите споменати професори са сред е, останалите подписали това първоначално изявление от 2016 е, година, което отново почива на гражданата презумпция, е, че авторското право и правото на са едно и също нещо. Но вместо да се спирам на едностранчивостта на проучването, бих искала да ви дам няколко конкретни довода. Първо, какво се твърди с това проучване? Първо, че трябва да се обсъди въпроса дали кратките откази трябва да се включат или не. Очевидно е, значи, че кратките откази също трябва да се включат. Ако погледнете от гледна точка, именно това е залогът на целият въпрос. Фактът, че в момента няма как да се изпълнят задълженията да се покаже оригиналност за всяко едно произведение, като едно съдържание, като се има предвид, че има а, алгоритми и изкуствен интелект, който може да докаже, че всъщност а, а, сте взели толкова малко от някой друг, че всъщност вашето произведение не може да бъде оригинално. Едновременно с това обаче, ако има прекалено много такива кратки а, очевидно, че те са важни, т.е. взимат се милиони малки частици от това съдържание. С хиляди малки отпуски всъщност може да се, да, се, да се унищожи цялото право върху дадено оригинално произведение и също така се твърди в, в, в проучването, че не е имало решение на съда в на да, но имаше решение на Върховният съд в Германия, който и това решение постановява, че приложеното поле на, на правата на издателите не е също като авторските права, особено когато става дума за частично възпроизвеждане на творба. И Федералният върховен съд на Германия постанови също така, че това се отнася и за сродните права за радио и телевизионните канали, филмовите продуценти, всички канали продуценти, които се възползват от сродни права, т.е. те също имат права върху малки откази от посветените, на които те имат права. Защо? Защото тези сродни права не защитават оригиналния характер на творбата, а защитават инвестициите. А всяка една част от една публикация в пресата е защитена от правото на инвестиции. Правото на инвестициите на даденото издателство, на всички инвестиции, на всички средства, които то е вложило, за да може да събере това съдържание в съответното издание. И, и публикацията като такава е резултат от тези инвестиции заслужава да бъде защитена като такава. А къде остава въпроса за защитата на собственост? Има ли точно такава неочевидно и то по няколко причини? Първо, да има право, което само по себе си е не, неефективно, то не защитава никой, тъй като авторското право на автора се основава на оригиналност и затова е неефикасно. Просто да се, твър... да се приема като даденост, че издателят има такова право е безсмислено. На второ място това няма да ам, проработи, защото тази презумпция може много лесно да бъде оборена и по-голямата част от свободно практикуващите журналисти няма да искат да отстъпят своето право на възпроизводство на издателите, защото предпочитат да запазят своето авторско право. Тоест, тук се създава погрешна презумпция. На трето място, издателите в областта на пресата нямат никакъв интерес да, се, да влизат в конфликти с журналистите, а всъщност с това предложение се отнемат правата на журналистите, се прехвърлят към издателите. Издателите не искат подобно нещо. Те искат журналистите да се възползват от възможно най-добра защита, която гарантира качество на преса. Те не искат да влезат в конфликт с журналистите. Това пак казвам, том, че тази презумпция се основава на погрешни доводи и до никъде няма да доведе. А сега няколко думи за а, примерите с Германия и Испания. Ами много погрешно се поставя акцента, защото всички говорят само за приходи тук говорим за право, което установява забрана, т.е. да се гарантира, че не могат да се профилират платформи където, къде ли не и да се възползва от а, съдържание, което е било публикувано и да се възползват от него. Това е основната цел на това предложение. Да не се допуска такава експлоатация. Целта не е да се въвеждат лицензии, да се взимат такси за лицензии, да се гарантират, че издателите работят с устойчиви бизнес модели, които не, не се основават на възползването от платформи, които чисто и просто копират всичко, защото е толкова ефтино да се копира. Така че да се гледа само през призмата на приходите е много погрешна правна точка. В това място говорим за едно право, което е въведено само от преди няколко години, по принцип за всяко едно право в интелектуална собственост трябва да мине доста години, за да може да се задейства то наистина. Първо трябва да се определят тарифите, след това да се мине през съдебната система, да се стигне до Върховния съд, така че просто още не е изминал този нужен период. Взем за пример Испания. Твърди се, че издателите са пострадали от него, но всъщност истината е точно обратната. Миналата година колективното дружество за заяви, че е било засегнато в рамките на 2-3% пряко, но непрякият трафик се е засилил. Тоест, оказва се, че потребителите се насочват директно към уебсайтовете на през агенциите, което е основната цел на това право. Тоест, потребителите да потребяват директно от веб страниците на издателите, а не да минават през платформите на хора, които по никакъв начин не се интересуват от а, а, изданията на съответния издател. Така че Испания и Германия всъщност са пример за това, че може да поработи това право. Ако има някакви слабости, просто трябва да бъдат отстранени. И един от преимуществата на Европейския парламент е, че могат да се получат от пропуските в Испания и Германия, ако има такива, и да излязат с една система, която действително да може да защитава издателите от всички агрегатори, включително и от Google. Благодаря ви. И аз и четвъртият ни последен Гост е професор Кристоф Карон, който също ще ни представи своята гледна, своето виждане в рамките на 10 минути. Благодаря ви, господин председател. За мен е чест да участвам в днешното изслушване. Бих искал да се спра на два въпроса, свързани с много интересната дума за сродните права на издателите. Първият въпрос. Трябва ли да се създаде а, сродно право за издателите в областта на пресата? И вторият ми въпрос е кое би било това идеално, но съвършено сродно право, което ще бъде най-ефикасно? По първият въпрос, трябва ли също да се създадава а, такова сродно право за издателските а, къщи? за мен отговорът е очевидно да, трябва да се създаде такова сродно право. Защо? Струва ми се, че сред всички нас, събрали се днес тук, има общ консенсус. Целта ни е заедно да защитим пресата, да помогнем на пресата, която играе ключова роля в обществото, има за цел да гарантира плурализма и изпълнява и, и предостави услуга от общ интерес. И ако това е позиция спрямо преса, трябва да дадем на преса съответните правни инструменти за защита. Да, съществуват авторското право. И авторското право е ефикасно в някаква степен, разбира се. Но авторското право защитава произведенията и творбите, които са оригинални. Тоест, той има интересен аспект, но той е доста ограничен. Докато свободното право защитава инвестициите, а инвестициите на, право, на пресата от правна гледна точка е- са много важни инвестиции. От друга страна, в, култур, в културната среда, в, в отношение на музиката, на аудиовизуалните произведения, много често има както авторско право, така и сродно право, защитаващо инвестициите. Защо? Да не се приложи същото нещо и по отношение на издателите на преса. Трябва да се гарантира равнопоставеност между инвеститорите и да се даде възможност на пресата да може да защити своите инвестиции чрез сродно право, би означавало да се даде възможност на пресата да има средства да се защитава в цифровата среда, да защитава своите права, да се дава качествено съдържание, да го защитава и да се бори с паразитите, които се възползват от добавената стойност, създадена от пресата, финансирана от пресата, без обаче да платят и а, стотинка за целта, т.е. да се възползват от а, безплатния достъп, който по никакъв начин не може да бъде оправдан. Втората точка, която ще бъде малко по изчерпателен в изказването си, може би малко по-технически. Кое, как би искаш едно съвършено сродно право? Първо няколко коментар от общо естество. Това сродно право би следвало да бъде разумно. Разумно в смисъл, че би трябвало да намери доброто равновесие между защитата на инвестициите на издателите от една страна и свободата на словото и другите основни права от друга страна. И ми се струва, че в рамките на този дебат трябва преди всичко да не се подаваме на окарикатуряване. Това сродно право не е някакво, някакво плашило, което ще е, унищожи свободата на словото. Това не, не е враг, не. Това право ще помогне на пресата да се защити и да се развива в е, цифровата среда, което ще бъде в интерес на гражданите, на потребителите, на читателите в Европейския съюз. Тоест, това право ще защитава свободата на словото, ще бъде ограничен с множество изключения, което е предвидено в директивата и което е отлично решение. Това право също така няма, не стои по-високо в иерархията, в сравнение с други права. Всъщност, според мен това право би трябвало да има същата сила като останалите сродни права, които вече съществуват в европейското законодателство от и втора година сам, а именно на сродните права на продуцентите в аудиовизуалната, музикалната и радиотелевизионната индустрия. нито повече, нито по-малко. А тези сродни права, както вече казах, съществуват отдавна. Системата работи много добре. Напълно са са съвместими с авторското право. Доколкото знам, те не са унищожили нито музиката, нито филмовото изкуство. Напротив, те се развиват много в Европейския съюз. В, в, в член 11, параграф 2, според би трябва да се промени последният начин, а именно сродното право на издателите на преса, на публикации в пресата не бива да бъде да стои по-високо от останалите сродни права, не трябва да бъде абсолютно да поставено с тях по отношение на иерархията на правата. Но за сметка на това трябва да, да бъде да стои по-низко от авторското право. Това е водещо право, правило в правата хоритурална собственост, именно авторското право е, има вър, е, превъзходство върху сродните права. За да се гарантира, че това сродно право по никакъв начин не може да навреди на творците. От друга страна обаче, което е много важно, съгласно отношението, което съществува между авторското право и останалите сродни права, сродното право на издателите трябва да бъде независимо от авторското право. Така, например, не бива да защитава авторско право на същият издател, защото вече е установено, че това произведение е оригинално и принадлежи на издателите. Тоест, трябва да бъдат две различни права, дори един същи да е носителят им, защото авторското право защитава оригиналният характер на творбата, а сродното право защитава инвестициите, които може да е под формата на структурата на даден вестник, например, който само по себе си не е оригинална или може да, да бъде под формата на даване на стойност на цитати или откази, които сами по себе си не са оригинални. Друг важ, друга важна характеристика, според мен, е важно предложението, първо директивата, да се ограничи, всъщност се занимава с цифровата област, което е нормално, защото това е основната цел на тази директива, авторското право в цифрова среда. Но едновременно с това се гарантира, че настоящата директива не възпрепятства държавите членки да създадат от своя страна сродно право, което да защитава правата на издателите на печатни издания на хартиен носител. Защото има редица примери в съдебната практика на Съда на Европейски съюз, е, че не бива да се прави разграничение дали съдържанието се използва в, под аналогов или под цифров формат. И от тази гледна точка би било добре да се даде свобода на действие на държавите членки. Според мен е важно да има такава възможност за защитаване на инвестициите и в аналогова среда. И сега няколко коментара от правно естество. В а, член 2, параграф 4, според мен е разписано едно чудесно определение. И между другото там се говори за абсолютно всички носители т.е. не само цифровият. Носителят на правото, спонен в член 2 параграф 4 е добра идея, но може би не е след да включим и през агенциите, защото през агенциите също инвестират. Става дума за журналисти, които създават журналистическо съдържание, и които в някаква степен също предоставят съдържание с търговска стойност на интернет сайтовете си. Предложението за създаване на презумпция за представителство по отношение на правото на възпроизвеждане е напълно ненужна, неефикасна, нищо няма да донесе, а само ненужно ще осложни взаимоотношенията между издателите на публикации в пресата и журналистите, които в много държави членки са прекрасно разписани, както във Франция, например, където имаме прекрасен закон от 2009 година. Съм така, че наистина по-добре нищо не правете, ако ще създавате подобна презумпция за представяне, което създава сериозни проблеми по отношение на гражданското право и на договорното право. Е, от друга страна, това сродно право трябва да може да облагодетелства издателите, както и другите носители на сродни права. И тук трябва да се прехвърлим към директива 115 от 2006 година, за да може да се гарантира, че издателите в областта на преста също могат да се възползват от тези сродни права. А по въпроса за кратките откази, просто е позиция следната – директивата, особено когато говорим за, дъл... за областта на технологиите, би трябвало да разписва водещи принципи, достатъчно общи принципи, за да могат те да се пригодят към развитието във времето, без да устаряват морално. Ето също няма нужда да се упоменават конкретно късите откъси. Говорим за тях днес, след 5 години ще говорим за нещо. Трябва да се въведе принципа за монопол, който е достатъчно общ, за да издържи на изпитанието на времето. Трябва също така да се остави на съда на Европейския съюз и на националните съдилища, които да решат със своята съдебна практика дали отказите се включват или не в приложното поле на директивата. Също върши и за ам, хиперлинковете, линковете и хипертекста. Нека да оставим съда да се произнесе по темата. Ако искате, мога да обясня малко по-подробно, но има какво да се желая от съдебната практика на съда и трябва да се отгледа малко внимателно какво предполага тя, особено по отношение на търговското измерение на хиперлинковете. И накрая, предвиденият срок на защита от 20 години, защо не, не ми се струва, че това е или е много, или е прекалено. Не е достатъчно, защото няма да позволи на, на издателите да използват своите архиви, така че защото не въведем 50 години, като за останалите сродни права. Но пък от друга страна, ако целта е да не се използват архивия, да има само отразяване на текущите събития, тогава 20 години е много. В заключение трябва да се дадат на издателите възможност да се борят с а, фалшификациите, като се използва а, директива 48 от 2000 2004 година. Така че, моля ви да дадете на пресата нужните инструменти, за да може, за може да се развива в цифровата среда. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. А сега членовете на комисията могат да зададат въпроси. А след това вие, ако желаете, можете да им отговорите. Господин Кавада е първият. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите оратори, които изразиха различни гледни точки, които са всички а, анализи, интелектуални анализи, а не плод на някакво влияние, Във влияние. А всички сме притискани от разни влияния предръп. Има от една страна предразсъдъци, от друга страна идеализиране. Някои смятат, че Европа е подчинена на технологии, технологии, които ние на практика не притежаваме. Но аз смятам, че най-важното е Европейският съюз да защитава идеи. Е, идеи в един свят, е, който е от една страна завладян от парите, от друга страна от идеологиите. Така че наше задължение е да създадеме закон или законодателна норма, която не е достатъчно подробна, за да трябва да бъде коригирана от времето. Каква е нашата цел? Ако ми позволите, ще определя тази цел по два начина. Често съм писал и казвал, че ние европейците сме като като че ли в положението на страните от Персийския залив между двете войни. Разполагаме с много петрол, имаме огромни петролни кладенци, но ние нямаме методите за рафиниране, за експлуатиране на нашите залежи. Тези методи, тези средства са в ръцете на капиталистите, на другите, на американците, на китайците. Така че ние трябва да защитиме съдържанията. Не заради лобитата, не заради не заради влиянията, а за защото ще бъдем обвинени и заклеймени от онези, които създават ценностите и които ги разпространяват. Нашият континент винаги е бил люлка на интелектуални размишления и на идеи. За съжаление, често този процес е бил прекъсван от войни, но ние произвеждаме с съдържания, които имат за цел да генерират мир и стабилност, а не идеология. Затова не смятам, че можем да имаме други принципи, на които да стъпиме. Като граждани, отговорни и а, съзнаващи своята отговорност, ние ще разсъждаваме на основата на юридически и економически аргументи и никакви други. Затова, дами и господа, струва ми се, че трябва да отхвърлиме и то да, да, да отхвърлиме категорично е някаква прекалена търпимост, която е, е завладяла Европа. А, говориме за съдържание. Съдържанието за хора, които а, се хранат от това, което произвеждат, от това, което мислят. Престъп, Представете си, че ние сме производители или търговци на велосипеди или нещо друго. А, кой от вас ще ми позволи да продавам това, което не съм купувал, аз съм го откраднал. Така че по същият начин, първо, това с което се търгува трябва да бъде откупено. Така че целта е да създадеме необходимата рамка, за да могат издателите да бъдат финансово независими, автономни, за да могат да бъдат идеологически автономни. Така че ще спра до тук, за да дам възможност на колегите да вземат думата. Господин Фос. Vielen Dank, ähm, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch für die vier Beiträge. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите е, оратори за това, че ни представиха различни гледни точки. Но, мисля, че можем още веднъж да наблегнем на нещо много важно, което е съществуването на свободна преса, на плурализъм на пресата в едно демократично общество. Защото независимата преса е цокъла основният стълб, на който почива демократичното общество. Каква е ролята на пресата за развитието на нашето общество? Пресата е естествено от огромно значение. Тя, тя е важна, изключително важна за развитието на нашето общество. Така че, нашата цел е да отправиме ясен сигнал – а, поведението на потребителите се променя. Затова и а, приходите са, не, не са достатъчни. Не знам а, дали знаете, но в а, моя регион, в а, Вестфален, на всеки 4 години се извършва преглед на медийните среди и всеки 4 години установяваме, че медийния пейзаж се е променил е, много. а, има голямо разнообразие и спад на качеството. Може би положението все още не е трагично, но трябва да предприемеме мерки, за да защитиме пресата, за да защитиме независимостта и автономността на пресата. Необходима ни е многообразна, многолика и качествена преса, която да не бъде подчинена на идеология и да можем да се радваме на качествен и обективен журнализъм. Предложението, което, което разполагаме в момента, не е достатъчно амбициозно. Имаме ли нужда от презумпция за представителство? Това ще ни ще бъде ли крачка по посока на независимата а, и автономна преса? това сродно право или тази презумпция достатъчни ли са, за да постигнем онова разнообразие, към което се стремиме. Аз лично смятам, че летвата е поставена високо и е, че автора на съдържанието трябва да отговаря на много критерии. Смятам, че трябва да отидем много по-далеч, отколкото презумпцията. А, и да. приемеме много по-строги правила. Ние говориме за право, но е, всеки може да реши как да прилага или да използва това свое право. Така че още веднъж повтарям, предложението не е достатъчно амбициозно. Необходимо е да има задължение за представителство. Е, не трябва да забравяме, че големите платформи са изваредно мощни и по-малките трябва да разполагат с средства, за да се е, защитат, за да могат да е, съществуват. Не съществува справедливо възнаграждение, поне до момента. Е, трябва да потърсиме друго решение. Презумцията не е достатъчна. Ich glaube, da sollten wir in der Tat nicht zu schwach sein. Всички е, средства са, трябва да бъдат мобилизирани за защита на автономна, силна, качествена преса. Съгласни ли сте с мене? Пресата не е едно обикновено предприятие, тя е, е стойностен модел за нашето общество. Смятат, Смятате ли, че авторите и журналистите получават справедливо възнаграждение от страна на платформите? Разполагаме с два модела испанския и немския. Те е, добри ли са, достатъчни ли са? Аз лично смятам, че. Е, сме направили крачка назад. Аз лично съм юрист. но не съм убеден, че досегашните правила могат да позволят постигането на положителни резултати. Не знам дали ще се съгласите с мене. Verleger, die, die das nicht wollen. Ich habe bislang, also wenn ich mir den europäischen... Говорим за... Говорим за журналисти, издатели, които ни смятат, че това решение е подходящо. Аз съм се срещал с хора на противоположно мнение. В началото, може би, те не приемаха моите е, аргументи, но постепенно е, промениха мнението си и желаят все повече е, в правотата на предложението. В крайна сметка, ако издателите не искат да се възползват от това право, те не, не биха били длъжни да, го, да се позовават на него и да, да се да да, да се защитават по този начин. Вижте, в Съединените щати е, там платформите са, са толкова мощни, толкова доминиращи, че се търсят начини за борба с тях. Така че ако направиме само някои привидни, косметични е, промени, това според мен няма да е достатъчно. Изправени сме пред необходимостта да изпратиме ясен сигнал. Презумцията не е достатъчна. Независимата, независима и автономна преса е нещо а изваредно важно. Кажете ми какво смятате за справедливото възнаграждение в Германия и Испания и всъщност крачките назад. Извинете, им, е, но разполагаме само с 20 минути, така че много ви моля в е, много ви моля изказванията ви да бъдат е, кратки защото ако искаме да чуеме отговорите на нашите е, оратори, трябва да е, им предоставим необходимото за това време. Госпожа Реда. Благодаря, господин председател. Искам да задам въпрос на професор Бентли за хиперлинкинга или свързването с е, сайтовете. Вие не, вие не вие не казвате, че авторското право и другите е, права трябва да бъдат е, имат един обхват. Вие казвате, че сродното право има по-широк обхват. Казахте и нещо интересно е, че целта на сродното право е въведено с, с, с, с, с, с, с цел да да видиме дали има свързване между издателите и платформите. Така че моя въпрос е следни. Вие, вие казвате, че новото предложение ще се отрази на хиперлинкинга Както знаете, този е, проблем бе многократно обсъждан тук в Европейския парламент. Ние, тук се смята, че сродното право ще се отрази на е, хиперлинкинга. Е, в съображението се казва, че ако линка не е ясен и и не стига до ползвателя, то тогава няма е, отражение върху е, самият е, линк. Така че аз е, с удоволствие в, е, удоволствие чух, че целта на сродното право не е да накараме Google или а, е, другите големи платформи да, да плащат, а да се забрани а, е, а, е, хиперлинкинга. Ако искаме, господин Андерсън, ако искаме добри медии, независими медии, трябва да има публично финансиране от страна на държавите членки. Нали, много е хубаво да си говорим за свободни медии и така нататък. Но за това са необходими средства, финансови средства. Колко средства биха могли да бъдат мобилизирани чрез това предложение? Много малко много малко в сравнение с средствата, е, които, от които има нужда една преса, за да бъде наистина качествена и свободна. Господин Зивка. Благодаря. Искам да реагирам на казаното от господин Андерсън и по-специално висококачествения журнализъм, създаването на качествен реализъм, е, журнализъм и неговото, неговото поддържане на това е, равнище изисква средства. Но това, това не зависи от публичното е, финансиране, а от мястото, което, което този журнализъм играе. С правата. Правата няма, да, правата няма да бъдат само за най-големите предприятия. Не. Тези е, права ще, от тези права ще се възползват всички, е, включително и е, потребителите, които ще знаят че информа, инфор, информацията получена от този издател е добра информация, правилна информация. Втори въпрос. Хиперлинковете и връз, връзките между издателите и големите платформи. Кой пречи на самите платформи да се превърнат в да бъдат издатели. Ами, те могат да си създадат инфраструктури, които да генерират висококачествено съдържание. И тогава ще имаме е, наистина едни и същи правила за всички. До този момент те си остават паразити. Благодаря ви. Ако има допълнително време после, може би можем да продължим. Сега трябва да дам думата на комисията на господин Амамонте. Извинете много накратко и много бързо. Колкото до изследването, не смятам, че трябва веднага да вадим заключения от едно не толкова обширно и всеобхватно изследване. 8 или 9 интервюта. Една от целите на реформата на авторското право е създаване на справедливи правила за всички, по-добър контрол, контрол и повече контрол над съдържанието, което се използва от трети страни. Колкото до а, платформите, цел, целта е да да не се позволява на платформите да правят пари вър, върху и чрез съдържанието, за което издателите са инвестирали. Като като цяло трябва да подкрепяме цялата стойност на е, верига на журнализма и на пресата в Европа. Това ще бъде а, е, а, е, добро и благодатно за качествената журналистика и ще бъде начин за борба с фалшивите новини. А, но, но, Асоциацията на издателите е готова да подкрепи предложението на комисията и дори да отиде отвъд. Сега, аз лично смятам, че риск, рисковете, които бяха посочени в изследванията, са, са, са малко е, така преувеличени и не съм съгласен с казаното от професор Хопнер. В съображение 37 говориме за обхвата и цифровото използване – т.е. да има съпхвадание на обхвата. И ако не промениме обхвата, а аз съм многократно съм заявявал, че, че докато този обхват не се промени, потребителите ще, ще могат да продължат да споделят хиперлинкове и откази и къщата. Така че, ние смятаме, че сродни, сродното право няма да влуши или да се отрази е, отрицателно на потребителите. И нещо, и нещо, което не бе обсъдено днес, става дума за изключенията – Изключенията ще продължат да съществуват и да се прилагат след влизането в сила на сродното право. Това в никакъв случай няма да има е, някакво влияние или да се отрази на свободата на изразяването. Колкото до разликите между немското законодателство и испанското законодателство. Е, испанците наблегнаха повече на разликите. Е, там няма задължение за възнаграждение на издателите. И още нещо. Тук виждаме, че имаме истински европейски подход, т.е. подход, който е, превъзмогва раздробяването. Също така отбелязваме, че изследванията подкрепят предложенията на комисията относно инструмента за компенсиране и справедливо възнаграждение. Не можем да разберем обаче защо смятате, че предложението трябва да бъде по-амбициозно но при всички случаи смятаме, че прозрачността и компенсаторният механизъм ще функционират много повече. А, и ще в а, предложението се съдържа и предложение за нов механизъм за новите автори. А, благодаря ви. Сега ще дам на всеки от нашите оратори по две минути за, отговарен, да за отговори на въпросите. Господин Бентли, имате думата. Благодаря ви. Благодаря ви за направените коментари. От коментарите на комисията, за разлика от коментарите на господин Хопнер, стана ясно, че е, не е ясен ефекта от това предложение. Именно това казах в своята презентация. Не знаем дали предложението ще има някакъв съществен ефект. Ако ще има съществен ефект, както е, иска господин Хопнер, то тогава е ясно, че ще има значителни последствия за свободата на словото. Помислете за това. Помислете за а, любимите си кубисти. В рамките на ограниченията на предложението, ще има възможност за възпроизвеждане на кратки откази от различни вестници. Много трудно това ще попадне в обхвата на изключенията. Трябва да мислим за последствията върху свободата на словото, ако ще пречим на хората да използват откази, които не са от оригинала. Благодаря, господин Кречмар. Да отговоря на предложенията на господин Хопнер, който направи в началото. Мисля, че беше обидно това, което бе казано. Нашия клиент в този случай беше ясен. Избрахме го стръжна процедура, работихме от името на Европейския парламент, публикувахме си метода, протокола, проучването беше публикувано, ако това може да се преравни на действане на страната на клиента, аз не, наистина не мога да се съглася. И беше важно да го уточним. Да погледнем въпросите. В проучването изхождахме от предпоставката, че искаме в Европейския съюз да подкрепим поралистичната преса че искаме да подобрим лицензирането, платформи, да дадем възможност на журналистите и на всички други в пресата да могат да имат съответните права. Това беше подхода ни към проучването и от него стана ясно, че ефекта не е такъв. Имахме една голяма а, представителна извадка. Това са хора, които ежедневно работят в тази област. Ако тези хора казват, че ще има последствия върху свободата на словото, че ще има последствия върху навлизането на пазар, ще трябва да приемем техните коментари на сериозно, а не непрекъсно да повтаряме, че няма да има последствия. Затова приканвам членовете на Европейския парламент да отидат отвъд думите на лобитата. Е, срещнете се с хората, които работят със свободната е, преса. Говорете с тях. От е, цифрите от Шпригер Груп виждате, че хората се справят добре. 60% от доходите им идват от цифровия бизнес и доходите от интернет пресата се увеличават ежегодно. Трябва да изградим мост между двете страни. И това е от изключителна важност за европейското разнообразие. Благодаря ви. Господин професор, уверявам ви, че нашата комисия организира много изслушвания и семинари и сме се вслушали в гласовете на тези, които ни препоръчахте. Сега да чуем господин Хопнер. Бих искал най-напред да отговоря на аргумента за свободата на пресата. Авторското право ни помага в това отношение. Част от защитените инвестиции включват и отговорността на издатели. Тази отговорност дава възможност да разделим истинските от фалшивите новини. Разбира се, аз очаквах да извъртите думите ми. Не съм казал, че това се отразява на трафика. Казах, че ще има около 2 до 3% ефекта върху трафика. А вие казахте, че това ще се отрази съществено на хиперлинковете. Аз говорих за 2 до 3%. Да направим разлика между линк и текст. Това са две различни неща. И на следващото място предложението за директива се изяснява ясно, че линковете не влизат в обхвата. Относно отделните а, статии, за мен а, вие просто искате да всявате страх а, с линковете. Вижте доходите на Спринг. Ще видите, че доходите не идват от новините от а, интернет. Те идват от сравнение на цените, сравнение на офертите за работа и така нататък. В сравнение с онлайн порталите за новини, онлайн порталите за новини не изличат почти никакви доходи защото там съдържанието се предоставя безплатно. Сравнението е неоснователно. Вие цитирахте Шпринг Груп. Той има водеща роля в цифровизацията и не е представителна извадка за правата на издателите. По отношение на независимостта, не съм поставила под въпрос вашата независимост, а се питах дали е редно някой да се произнася за а, това основателни ли са или не критиките, при че той самите ги е отправил. Благодаря, професор Карон. Благодаря, господин председател. Двете минути, които са ми отпуснати, бих искал да отделя на презумцията за представителство за авторското право. Тази презумпция, за която се говори в една от опциите на естонското председателство и в проекто доклада, ме кара да се сетя за принц. Салина на края на филма Гепарда. Всичко трябва да се промени, за да не се промени нищо. И наистина нищо няма да се промени. Сега даже положението ще се влуши. Да обясня какво имам предвид. Или издателят има права от авторското право и е притежател на тези права и в този случай той няма нужда от тази презумпция. Или той не е придобил правата от автора от страна в името на журналистите. Та в този случай, как може да смятаме, че той може да бъде представен в съдебното а, производство? при положение, че той трябва да упражнява право, на което той не може да се ползва. Никой не може да пледира от името на друг. Това е основен принцип в правото. Относно договорните отношения. Коя страна по договора ще иска да, се, да има договор с някоя медия, която не може да даде неоспоримо право относно авторско право? мандат, който може по всяко време да бъде поставен под въпрос. Разбирате ли сега колко безполезно и опасно е това предложение? На следващо място хипертекстовете. Важно е законодателството, което ще приемете, ако го приемете, да не възпрепятства използването на хипертекстовете. Изключително важно е да ги защитим. Ако обаче има кролери, които ще анализират, ще използват срещу заплащане от името на други лица тези текстове. Смятате ли, че е нормално тези хора да печелят пари чрез съдържание, което е на разположение след многобройни инвестиции от издателите? Изключителното право не означава винаги разрешавам или забранявам. То включва и правото на възнаграждение на лиценз. Т.е. издателите не може срещу заплащане да слагат хипертекстове, но все пак могат да получат възнаграждение за това. Според мен това е правило, което трябва да се отнася до всяка форма на интелектуална собственост. Благодаря. Благодаря ви. Бих искал да благодаря на почитаемите гости за това, че бяха сред нас днес. Благодаря ви, че споделихте с нас вашите знания и опит. Нашата комисия продължава заседанието при закрити врата, така че бих искал да помоля всички, които не са упълномощени да присъстват, да напуснат залата колкото се може по-бързо.